Dear colleagues, dear colleagues, we have to vote. Uh, скъпи колеги, трябва uh, да започваме с гласуването. Защото след това имаме среща с комисаря. И uh, ще трябва, колкото е възможно по-бързо, да приключим с гласуването. Е, мис е, Мегинес. Госпожа Магинес, благодаря, господин председател. Ще ви е, е, помоля е, да приемете извиненията ми. Е, не си нося електронната карта и ще гласувам с ръка. Е, най-ред ще помолите ли служителите, асистентите си да ви донесат е, е, електронната карта, тъй като е, това ще удължи процедурата по гласуването. Започваме с точка 18 от дневния ред. Приемане на измененията на протокола от 1998 година за устойчивите органични замърсители. И така, много ви моля да започнем с гласуването. Режим на гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Следващата точка а, от дневния ред 19. Приемане на изменението на протокола от 1998 е, година към Конвенцията за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния с тежки метали. А, моля да гласувате. Гласуваха ли всички? А, край на гласуването приема се. Now we are going to the point 20. А сега ще гласуваме по точка 23 от е, нашият дневен ред насърчаване на иновациите и на економическото развитие в рамките на бъдещото управление на европейските земеделски стопанства. Господин Зофоли е, е нашият докладчик. Сега ще гласуваме по първо изменение за, против, въздържали се, приема се. Второ изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромис едно. за, против, въздържали се, приема се. 12 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 16 изменение за, против, въздържали се, Отхвърля се. Втори компромис. За, против, въздържали се, приема се. 27 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 26 изменение за, против, въздържали се, приема се. 17 изменение за, Не, очевидно не. Няма да гласуваме 17-то изменение. Компромис трети. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. 44-то изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 39-то изменение за. За. Против въздържали се. Ще направим проверка. Гласуваха ли всички? Гласуваме изменение 39. Да, приключваме с гласуването, отхвърля се. Четвърти компромис. За, против, въздържали се, приема се. 55-то изменение не е, очевидно няма нужда да го гласуваме. А, 48. За, против, въздържали се. Проверка. Авете вотато тути. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. И сега вече изменение 55. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, отхвърля се. 53-то изменение, втора част за, против, въздържали се, приема се. 56 за, против, въздържали се, приема се. 57 за, против, въздържали се, отхвърля се. Пети компромис. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. 65-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 66 за, против, въздържали се, отхвърля се. 67. За. Против. Въздържали се. Проверка. Авете вотато тутти. Гласуваха ли всички? Още не. Ето сега приключваме с гласуването. Приема се. 69. Кой е за? Кой е против? Проверка. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Седемдесето изменение, първа част, кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. 70-та. Изменение втора част. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 71. За. Против? Въздържали се? Отхвърля се. 72 за. Против? Проверка. Avete votato tutti? Il voto è chiuso. Votaха ли всички? Край на гласуването. Приема се. 73. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 74. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 6. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. 82 изменение за. Против въздържали се, проверка. Авете водато тути. il voto е chiuso. Гласуваха ли всички? Отхвърля се. 78 втора част. Кой е за, кой е против? Въздържали се. Приема се. 83 за, против. Въздържали се. Приема се. 84 за против отхвърля се 86 за против въздържали се приема се Седми компромис за против въздържали се приема се 96 кой е за против Въздържали се. Проверка. Е, Бреков трябва. Avete votato tutti? Il voto è chiuso. Гласуваха ли всички? Край на гласуването отхвърля се. 98 изменение. Поименно гласуване. поискано от Европа за свобода и пряка демокрация. Да, кой подкрепя искането за поименно гласуване? Не, нямаме е, мнозинство, така че е, гласуваме е, с ръка. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Проверка искате? Добре. Avete votato tutti? Il voto è chiuso. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Сто второ изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 99. Chi è a favore? Chi è contro? 99 е, за, против, въздържали се, отхвърля се. 104 за, е, против, въздържали се, приема се. Отново 104, но този път втора част. За, против, въздържали се, отхвърля се. И сега ще гласуваме вече по а, е, целият текст, електронно гласуване. Il voto è Край на гласуването приема се. Поздравяваме докладчика Преминаваме към следващата точка – средносрочен преглед на стратегията на Европейския съюз за биологичното разнообразие. Започваме с 37 е, извинения. Кой е за, кой е против, въздържали се е, проверка. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 140. Хи а фаворе. 40 изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 39. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 46. За. Против. Въздържали се. Проверка.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 Четвърти компромис за, против, въздържали се, приема се. 62 изменение за, против, въздържали се. Предпочитам да направим проверка. Avete votato тутти. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 66-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 5. За, против, въздържали се, приема се. 79-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 80 за, против, въздържали се, приема се. Шести компромис за, против, въздържали се, приема се. 93 за, против, въздържали се, приема се. Седми компромис за, против, въздържали се, приема се. 107 изменение за, против, въздържали се. Да направим проверка. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Chi è contro? Chi si astiene? Approvato. Emendamento 118. Chi è a favore? Chi è contro? Chi si astiene? Approvato. Emendamento 90. 118 изменение за против въздържали се. Приема се. Следващият компромис при, приема се. Искате проверка? Да, добре. Да направим е, проверка, извинете, не по компромис, а по изменение 96. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Девети компромис. За. Против. Въздържали се. Приема се. 131 за. Против. Въздържали се. Приема се. Десети компромис за против, въздържали се, приема се. 141 за, против, въздържали се. Проверка. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Госпожа Мартинес гласува с карта вече. Да, отхвърля се. 135 за, против, въздържали се. Проверка. Авете водата тут, или voto е кюзо. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 144 за против, въздържали се, приема се. 145 е, за, против, въздържали се, отхвърля се. 109 за, против, въздържали се, приема се. 303 за, против, въздържали се, Отхвърля се. 309 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 332 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 11 за. Против. Въздържали се. Приема се. 157 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 158 за против, въздържали се, приема се. 156 за, против, въздържали се, отхвърля се. 160 изменение за, против, въздържали се, приема се. 161 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис на изменение 12. Добре, искате проверка по 161. Проверка. Il voto è chiuso. Край на гласуването. Отхвърлено. Компромис 12. За, против, въздържали се, приема се. 165 изменение за, против,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 Avete votato tutti? Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърли се. 173 за. Против. Въздържали се. От... Приема се. Компромис 13 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 211 за. Против. Въздържали се. Проверка. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 175 за. Против. Въздържали се. Проверка. Avete votato tutti? Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. 175 за 176, е, извинете. За, против, въздържали се, приема се. 182, за, против, въздържали се. Проверка. Авете вотато тутти, Il voto è... ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Сега гласуваме по 177. За, против, въздържали се. Приема се. 199. За, против, въздържали се. Приема се. 195. За, против, въздържали се. Приема се. 220. За, Гласуваме по 200. Изменени 200 за, против, въздържали се, отхвърля се. 209 за, против, въздържали се, приема се. 213 за, против, въздържали се, приема се. 215 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 14. Кой е за? Против. Въздържали се, приема се. 235 изменение за. Против. Въздържали се, приема се. 240 за. Против. Въздържали се, проверка. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 229. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 226. За. Против. Въздържали се. Проверка. Avete votato Гласували всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 15. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 252 изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 250. Втора част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 265. Първа част. Кой е за, против, въздържали се, приема се. А сега 260 изменение. Кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. А, 258 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 261 за, против, въздържали се, отхвърля се. 262 за, против, въздържали се, приема се. 269 за, против, въздържали се, приема се. 270 за, против, въздържали се, отхвърля се. 271 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 16. Кой е за? Против въздържали се, приема се. 278. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 279. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 280. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 276. За против, въздържали се, да направим проверка. Гласуваха ли всички? Край на гласуването отхвърля се. Двеста за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Проверка. Avete votato tutti? Il voto è chiuso. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 281. Кой е за, кой е против, въздържали се. Отхвърля се. 282. За, против, въздържали се, отхвърля се. 283. За, против, въздържали се, отхвърля се. 286 за, против, въздържали се, отхвърля се. 285 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. Avete votato tutti? Il voto è chiuso. Всички ли гласуваха край на гласуването? Отхвърля се. 287 за. Против. Въздържали се. Приема се 289 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромисни изменение 17 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 306 за. Против. Нека да направим проверка. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Изменение 308 за. Против. Въздържали се. Приема се. 305 за. Против. Въздържали се. Приема се. 307 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 310 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромисно изменение 18 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 322. За против, въздържали се, отхвърля се. 316 за, против, въздържали се, отхвърля се. 320 за, против, въздържали се. Проверка. Всички ли гласуваха? Край на гласуване. Отхвърля се. 321 за. Против. Въздържали се. Триста казва председателя. Ще гласувам още веднъж тогава. За. Против. Въздържали се. Приема се. 324. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 327. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 325. За. Против. Въздържали се. Приема се. 329. За против. Проверка. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 330. Не се гласува. 328 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 331 за. Против. Въздържали се. Приема се. 326 за. Против. Въздържали се. Проверка. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисно изменение 19. За. Против. Въздържали се. Приема се. 336 за. Против. Въздържали се. Приема се. 338 за. Против. Въздържали се. Приема се. 340 за. Против въздържали се, приема се. 341 за, против, проверка. Всички ли гласуваха? Край на гласуването отхвърля се. 110 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 20 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 345 за, против, въздържали се, приема се. 346 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 21 за, против, въздържали се, приема се. 353 за, против, въздържали се, приема се. 350 за, против, въздържали се, приема се. 352 за, против, въздържали се, приема се. 354 за, против, въздържали се, проверка. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисно изменение 22 за. Против. Въздържали се. Приема се. 362 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Проверка. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 364 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 363 за. Против. Въздържали се. Проверка. Всички ли гласуваха? Край на гласуването отхвърля се. 366 за. Против. Въздържали се. Приема се. Втората част на 366 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Нека да направим проверка. или гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 365 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 367 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 312 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 368 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 369 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 370. Проверка. Добре. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Триста и седемдесет за. Против. Въздържали се. Приема се. 371 за. Извинявам се. 371 се покрива.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 Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 11 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 13 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромисно изменение 1 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 19, първата част. За. Против. Проверка. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Втората част на изменение 19 за. Против въздържали се, отхвърля се. Проверка. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 20 за. Против. Въздържали се. Приема се. 22 проверка. Изменение 20. Поискахте проверка. Приема се. Край на гласуването. Естествено. Вижда се ясно понякога не се вижда колко хора са си вдигнали ръцете. Бях пропуснал една цяла политическа група. Изменение 22. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 21. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 23. За. Против въздържали се, отхвърля се. 24 за, против, въздържали се, отхвърля се. 25 за, против, въздържали се, отхвърля се. на изменение 2 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 26 за, против, въздържали се, приема се. 28 за, против, въздържали се. Проверка. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 28 за, против, въздържали се, приема се. 30 за,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 Всички ли гласуваха? Край на гласуването отхвърля се. 36 за, против, въздържали се, отхвърля се. 38 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 2 за, против, въздържали се, приема се. 3 за, против, въздържали се, приема се. 5 за, всъщност изменение 4 трябва да го гласуваме. Да, трябва да гласуваме по изменение 4. Тъй като компромис 16 беше прият. За. Против. Въздържали се. Приема се. 5. За. Против. Въздържали се. Проверка. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 32 на 32 гласа. Изменение 6 за, против, въздържали се, приема се. Седмо. За, против, въздържали се, приема се. Отиваме на становището на Комисията по развитие. 9.2 за, против, въздържали се, приема се. 9-3 за, против, въздържали се, приема се. 9-5 за, против, въздържали се, отхвърля се. 9-6 за, против, въздържали се, Приема се. 9.7 за, против, въздържали се, приема се. 9.8 за, против, въздържали се, проверка. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 9-9. За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 Всички ли гласуваха? Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се поздравление за господин Демес Макер. Господин Петърле иска думата. Гранцярти per система nuovo На италиански. Господин председател, искам да благодаря за новия вид на списъците за гласуване. Сега те са много по-ясни, по-лесни за разбиране. Желая ви весели празници. Председателя. Заседанието не е приключило. Ще направим кратка почивка и в 11 часа тук ще дойде комисар Ария Сканете.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 are Jewish. Dear colleagues, we have here Commissioner. Уважаеми колеги, тук е комисар Мигел Ариас Каньете. Искаме да му благодарим за това, че е тук, тъй като коледа почти дойде. мисля, че е много важно сега да поговорим с комисаря тъй като той отговаряше от наше име за преговорите в Париж по темата енергетика, изменения в климата. Радваме се, че ще можем да разговаряме сега за резултатите от тази конференция на страните в Париж, позната като КОП-21. Много голям успех за Европейския съюз. Много ме зарадваха заключенията от тази среща. Много се радвам, и че ние с нашата делегация от името на Европейския парламент участвахме активно в дебата в Париж. Работихме заедно с комисията и не само. Искам да благодаря на комисаря и на Европейската комисия за това, че ни дадоха всичката необходима информация. Ще дам думата на комисаря за уводното му слово и след това ви обещавам, че ще дам думата на онези, които искат да се изкажат. Заповядайте, господин комисар. Благодаря, господин председател, уважаеми е, депутати. За мен е голямо удоволствие да разговаряме днес за резултатите от конференцията на страните КОП-21. Най-напред обаче трябва да ви благодаря е, на вас, на делегацията на Европейския парламент при конференцията е, под ваше ръководство, господин председател, заедно с заместник председателя Матиас Гроте, за отличното съдействие и безценната подкрепа по време на среща на върха в Париж. Както имах повод да кажа миналата седмица на пленарното заседание в парламента, Европейският парламент изигра съществена роля. Е, вие сте сериозен играч, основен фактор, направлявате е, дебата по тази тема в е, Европейския съюз в Европа и нещо по-важно – е, работите за изработване на съответното европейско законодателство. И в тази връзка аз бих искал да отдам дължимото на всички в Европейския съюз, които се действаха за постигането на споразумението в Париж. Миналата седмица ме попитаха дали съм удовлетворен от резултатите в Париж е, и отговорих, че съм не само удовлетворен, се чувствам облечен в очакванията си. Първо, защото сега имаме правно обвързващ международно правен акт, който ни снабдява с инструментите за да ограничим глобалното затопляне до 2%, до 2 градуса по Целзий. На второ място, защото след много години, през които международната общност проявяваше колебливост по много важни геополитически въпроси, в Париж ние се съумяхме да обединим е, света е, в подкрепа на една цел. Постигнатата договореност е, сочи, че многостранния принцип в международните отношения все още може да дава резултати пред лицето на световни предизвикателства. И на трето място, защото след една бурна година за Европа, ние, Европейския съюз и държавите членки е, можахме да поведем и да постигнем резултат. Европейския съюз говореше с един, единен глас и това даде възможност на Европейския съюз да изгради широка коалиция от развити и развиващи се страни в подкрепа на високата амбиция което бе от съществено значение за постигането на световната договорност. Уважаеми депутати, е, Париж е кулминация на една година от е, сериозни усилия. Когато се явих пред е, вашата комисия, е, по-рано аз подчертах, че ние трябва да търсим три съществени елемента. Първо, дългосрочна цел, второ, солиден механизъм за преглед и гъвкавост и на трето място прозрачност и отчетност. И Парижкото споразумение постига и тези три резултата. Уважаеми госпожи и господа депутати, за първ път в Международно правен акт бе потвърдена дълготра... дългосрочната цел за поддържане на световното затопляне далеч под, както се казва, 2 градуса по Целзий. Комисията приветства необходим, това, че се признава необходимостта да се полагат усилия за ограничаване на затоплянето до 1,5 градуса по Целзий. Нещо, което бе от съществено значение за много от нашите партньори в нашия прогресивен алианс. И съответно механизма за преглед. Е, ние се договорихме веднъж на 5 години да се връщаме в Париж, за да правим равносметка и да актуализираме е, поетите ангажименти. През 2018 година ще бъде първия такъв преглед. И е, ето защо Европейския съюз настоя цикъла на преглед да бъде веднъж на 5 години. И най-сетне ние също така е, настоявахме за прозрачност и отчетност. Това е основа на всеки заслужаващ доверие международно правен режим. Съгласно Парижката договореност, е, страните са поели е, задължението да въвеждат е, мерки във вътрешната си политика за постигането на общата цел чрез техния национален принос. Уважаеми депутати, съществените елементи, които са за нас приоритети, както казах, са част от споразумението. Но то включва един друг много важен елемент. Е, пакет солидарност, е, който съдържа е, договорености за финансирането и подпомагането на онези, които губят от мерките за преодоляване на климатичните изменения. Развитите страни ще преследват все така целта за мобилизиране на до 100 милиарда долара годишно до 2025 година, когато ще бъде е, предвидена нова цел. И вече не се прави, между другото, строго разграничение между развити и развиващи се страни по отношение на държавното участие в финансирането и това е сериозен напредък. Уважаеми депутати, трябва да сме удовлетворени от постигнатото, но ни предстои още много работа началото на 2016 година комисията ще заработи за е, изпълнението на Парижското споразумение в Европейския съюз. Аз очаквам с интерес и работата на Европейския парламент. Комисията ще внесе предложение за решение на съвета за подписване на Парижкото споразумение. От съвета и Европейския парламент, разбира се, ще бъде информиран напълно. Миналата седмица Европейския съвет прикани комисията и съвета до март 2016 година да оценят резултатите от конференцията е, с оглед в частност е, на е, стратегията на Съюза до 2030 година. Работи се по преработване на системата за търговия с емисии, като се предвижда да се включат и отраслите, които до сега не са включени в тази система. This will be linked to the Commission's legislative proposal on how to integrate land use. Е, разбира се, това комисията ще върже, върже с законодателното си предложение за земеползването, е, неговото изменение и горското стопанство. Е, работи се, знаете, имаме инициатива по обединяване и оптимизиране на пазара на електроенергия за повишаване на енергийната ефективност и всичко това ще играе сериозна роля за повишаване ефективността на енергийния пазар и повишаване също така на неговата еголосъобразност. И цялата тази проблематика е, ще остане на вниманието на международната общност, без съмнение, това число в рамките на Г20 и Г7. И нашите дипломатически усилия е, няма да бъдат преустановени. Ще продължим разговорите с международните си партньори по детайлите на Парижкото споразумение. Освен това, в контекста на конвенцията на ОНЕ за климата е, все още трябва да се доработят някои неща. Е, редица технически въпроси останаха без отговор в Париж, това е число подробната разработка на прозрачността и отчетността, е, стратегиите за постигане на ниско въглеродна економика до 2050, последващи действия е, на стратегията за действие Лима Париж. От съществено значение е да обединим усилията си и аз още веднъж ви благодаря, а и предварително за по-нататъчните усилия. Париж е, се оказа исторически момент в ролята на Европа в световен мащаб за една нисковъглеродна економика. Благодаря ви. Благодаря ви, господин комисар. Веднага, мисля, можем да започнем с е, първия кръг изказвания от наша страна. Първо представител на Европейската народна партия. Благодаря, господин председател, благодаря, господин комисар, благодаря ви за усилията, които сте положили и мисля, че а, едва ли можем по-добре да похвалим е, комисаря е, от това, което каза е, колегата Бас Екхолт миналата седмица в пленарна зала. Действително, през изминалата година работихме много и в крайна сметка резултатите в Париж, постигнати от комисията, от Европейския парламент са чудесни. Това е успех за Европейския съюз И след като а, напоследък имаме много трудности в Европейския съюз, действително а, можем да се гордаем сега с постигнатото в Париж. Това наистина е успех. Имам конкретен въпрос. А, нещо, което винаги е било много важно за нас, за делегацията в е, на Европейския парламент в Париж е, отнася се до въздухоплаването. Няма е, пряка връзка с споразумението. Казаха ми, че в точка четвърта по някакъв начин е включен и този въпрос, свързан с авиацията, но аз все пак не съм абсолютно сигурен и не го разбирам. Ще ми кажете ли, господин комисар, е, дали е, във връзка и с Международната организация по въздухоплаване и е, Международната морска организация ще се постигнат е, ясни е, ангажименти, така че действително да можем е, амбициозно да изпълним всичко това, което сме записали в договора, защото до този момент, именно по отношение на корабоплаването и въздухоплаването, не можем да се похвалим с големи успехи. Матиас Гроте. Да, е, Париж бе успех. Според мен Европейския съюз се представи добре. Имали сме и други конференции КОП, е, в които държавите членки самостоятелно са се явявали пред е, камерите и съветът не е излизал така като колективен орган. Така че в това отношение действително мисля, че можем да кажем, сваляме шапки пред постигнатото от комисията този път, а и от всички нас. По отношение на климатичната дипломация, Действително, това е голям успех. Става дума за 194 държави. И затова въпросът ми е как в крайна сметка успяхме да постигнем тези добри постижения по отношение на климатичната дипломация. Как Европейската служба за външни действия в бъдеще би могла да бъде по-активна. Аз знае, че там в тази служба има един отдел, който отговаря именно за промените в климата и как точно ще се развива сътрудничеството между нас и в бъдеще. И као въздухоплаването, да, много често сме говорили и с китайската делегация по тези въпроси. В рамките на делегацията за ОНЕ не успявахме да постигнем общ език и да се разберем, като че ли ставаше дума за две планети, когато се събирахме уж за консултации и разговори, така че съществуват различни варианти и различни срокове, номер едно, номер две и така нататък, но какво ще бъде положението във връзка с въздухоплаването, именно по отношение на делегацията за ООН, е, много често сме установявали, че не можем да изпратим делегация. Е, нещо, което действително е странно и изненадващо за мен. Е, бих искал да знае как ще се развият нещата от тук нататък и няма ли да успеем. Париж в крайна сметка води до заключението, че когато има повече прозрачност, можем да постигнем повече и по отношение на международните организации. Би трябвало в крайна сметка да излезем с едно основно послание, че ние желаем е, да запазим е, световния океан, е, моретата и естествено нещата са свързани тясно и с е, е, климатичните изменения. Може би от тук трябва да започнем. Господин комисар, благодаря много за всичко, което направихме в нашата делегация се работеше добре и много се надявам, че през 2016 ще продължим успешно. За това ви желая здраве и а, е, късмет. Благодаря, госпожа Вишневска. Има думата. Благодаря, господин председател. Господин комисар, благодаря ви. Ако се запознаем по-внимателно с съдържанието на Парижката договореност за климата, ще видим, че тя е някак нееднозначна. От една страна имаме амбициозни цели и количествени показатели, от друга страна обаче не са предвидени някакви точни процедури за постигането на тези цели някои от които се определят по преценка на самите страни. Всъщност не е особено ясно как бихме могли да упражняваме натиск върху своите партньори за постигането на тези цели. А нещо, което буди още по-голяма изненада, е ниския праг за изпълнение на споразумението, т.е. за влизането му в действие. То би трябвало да бъде ратифицирано само от 55 е, страни, е, които всъщност отговарят за 55% от е, световните емисии. не би ли следвало при това Европейския съюз да изчака с ратификацията на споразумението преди поне Китай или САЩ да са го ратифицирали? По-нататък е, е, се спрем на въпроса за улавянето и съхранението на въглерода, за е, поглъщането му от горските масиви. Не е ли крайно време климатичната политика на Европейския съюз да се да насочи в по-голяма степен вниманието си върху ролята на горите? Е, така че да се използва този, този потенциал за постигане на е, националните ангажименти е, в връзка с Парижското споразумение. Благодаря, господин Гербранди. Благодаря, господин председател. Аз е, бих искал да се изкажа в съзвучие с преждеговорившите. Разбира се, Поздравленията им, а и моите, за вас, господин комисар, за изиграната от вас роля в Париж, особено за това, че изградихте един мост между по-богатите и по-бедните в света. Европейският съюз винаги е играел решаваща роля в това отношение и това този път определено е един от факторите за успеха в Париж. Сега споразумението е постигнато и оттам нататък следва нещо вероятно още по-важно. Неговото изпълнение. И аз съм убеден, че Европейският съюз би следвало да е, прецени какви са точно последиците на това споразумение от Париж за нашата собствена политика на Съюза за климата и енергетиката. Ако правилно съм информиран, Нисковъглеродната пътна карта към 2050 година на Европейския съюз, както и за енергийна ефективност, биха били изпълнени на 80% от 2050 година, което не е достатъчно за ограничаване на затоплянето далеч под 2 градуса по Целзий, да не говорим за градус и половина. Така че поетите ангажименти в Париж за да се стигне до тези 1,5 градус. Какво ще означават те за собствената политика на Съюз? На второ място, конкретните последици от, от приетото решение за преразглеждане или преглед на веднъж на 5 години. Много е важно, че първия кръг такъв, първия преглед ще бъде през 2018 година. И какво смята да направи комисията, така че Междувременно Европейският съюз е, да да бъде в състояние наистина да направи равносметка с оглед на, на е, целите, които сам си е поставил до 2030 година. След това, въпросът за делокализацията или стичането на въглерода. Цялата тази политика се основава на презумцията, че останалата част от света не се грижи особено за климат. Следователно, днес, когато имаме световна договореност, как ще се измени тази наша политика? И най-сетне, господин е, председател, е, е, в Париж бе постигната договорност, впрочем, бе поет ангажимент за мобилизиране на, на 100 милиарда долара годишно за финансиране, но все още в Европейския съюз липсва съответен финансов механизъм, за да участваме да изпълним ангажимента. Възнамерявате ли да, да излезете с някакви предложения за финансов механизъм, е, който автоматично би захранвал е, този световен фонд за климата е, в частта му от Европейския съюз? Благодаря, господин Ек. Благодаря, господин председател. Благодаря и на вас, господин комисар. Благодаря за това, че имаме възможност да разговаряме. Започвам веднага с Пожелания за е, весела коледа, за добър старт през новата година и много успех и здраве, естествено. По отношение на КАП-21 имам известни съмнения. Наистина ли резултатът е толкова добър, колкото ние го представяме? Наистина ли става дума за историческо споразумение или просто е, това са обичайните лабитарни е, обяснения и изявления на политиците? Представлява ли КОП-21 наистина толкова голяма стъпка напред за цялото човечество? Ще издържи ли КОП-21 на проверката на времето? Имам известни съмнения. Една голяма част от парниковите емисии и най-вече причините отново не са споменати. Селското стопанство, интензивното животновътство, всичко това просто не се споменава. Не се опоменава нищо по-детайлно в заключителния документ. Добре, казва се, че трябва с много повече от 2 градуса дори да намалим глобалното покачване на температурата. Но а, какви са тези а, задължения в крайна сметка за държавите членки и дали няма отново а, по пътя на доброволните а, а, <laughs> така да се каже, мерки, да загубим инерци, да загубим от устрема, който сега искаме да представим на човечеството. От година на година се покачват емисиите на въглероден диоксид. Ще трябва просто да докажем действително, че става дума за голям успех. А ако започне едно негативно развитие през следващите години, как ще действаме? Какъв е конкретният план? Господин Айкхолт. Благодаря, господин. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, господин комисар както каза и Петър Лизе, достатъчно ви хвалихме до сега от пленарното заседание миналата седмица насам. Да, да видим сега какво, какво ще правим напред. Макар, че не бих искал да ви тревожа особено преди коледа. Но, е, най-важното тук е следното. Ако погледнем днешната европейска политика, е, предвид вашето твърдение, че Европейския съюз води, значи много е важно през 2016 година е, да се устои на това твърдение. Понеже това твърдение, че сме водещи, до, до някъде се отслабва след Парижката договореност. Тоест, за да се окажем на висотата на собствените си претенции, трябва да свършим работа. И ако погледнем какво се планира по настояще, не, не сме се ангажирали в, достатъчно, в достатъчна степен за постигането на прословутите далеч под 2 градуса, да не говорим за градус и половина. Е, сега, и да, да чакаме до 2018 година, когато Международният е, комитет за климата би свършил някаква работа, не, не става. Нали, тъй, както <clears throat> Европейския съюз би захранил експертно Международния комитет, така и обратното. Така че би трябвало да свършим нещо. Какво означава на практика този ангажимент за градус и половина? И аз мога да кажа, че базата, която вземаме за цялата си политика, не стига, понеже, понеже ниско въглеродната пътна карта към 2050 година сочи минус 80%. Но към 2020 година ще бъде минус 25%, а по парижката договорност трябва да сме свършили повече, и тези минус 40% само са тенденция към минус 80%, което а, фактически а, ни дава само 50% вероятност да постигнем тези под 2 градуса и то не особено сигурни 50%. Значи през 2020 година трябва да сме постигнали повече, отколкото планира собствената ни пътна карта. Аз съм изненадан, че вие не го споменахте. И оттам трябва да знаем какво ще значи този ангажимент от Париж за 2030, за 2050 и този анализ трябва да бъде извършен много бързо. Някои от предложенията също трябва да бъдат променени. Така наречения пренос на квотите по СТЕ от първата към последната фаза. Този режим отслабва възможностите ни да а, постигнем ангажимента, който сме поели. След това фонда, е, всъщност, който за модернизация е свързан само с изкопаемите горива към 2030 година, което също не е достатъчно с оглед на е, постигнато в Париж. И вече по прословото изтичане на въглерода, също трябва да се промени, просто защото световната обстановка се е променила. Значи, е, ще ми се да чуя от вас как смятате да, да процедирате. Е, най-малко по време на преговорите за СТЕ, в работа на съзаконодателите, вече бихме могли да отразим тези, тези промени от юни месец насам. И накрая, е, е, е, много, е, много е приятно човек да ви чете в Твитър, но пък това ви навлича допълнителни въпроси. Вие миналата седмица много ентусиазирано заявихте в Твитър, че за енергийната ефективност ще предложите по-амбициозни задължителни цели следващата година. Може малко по-прецизничко да ни кажете какво е то. Надявам се да не кажете, е, че ще, стигнем на, е, че ще, ще минем на минус 30 вместо минус 27, защото знаете, парламентът очаква минус 40. Аз се надявам това да сте имал предвид в Твитър. Пелишини. Господин Пелишини. Благодаря, господин председател. Благодаря ви. Аз внимателно изслушах казаното от колегите. Вие тук а, ни носите добрите новини, разбира се, за добрата страна на това споразумение, но всеки е много доволен, ръкостискат се, но, но аз как да ви кажа, не би се присъединил към тия панигирики. Е, знаете, в началото, когато вие бяхте кандидат-комисар, е, много се говори за е, конфликта на интереси предвид вашите лични обстоятелства. Имайки предвид опита ви в петролната индустрия, аз мисля, че това несъответствие на интереси е, във ваше лице е по-скоро политическо, т.е. Има, има политическо значение. Значи, не, е, не е необходимо да полагате чак толкова усилия за е, финансиране е, на, на политиката е, по климатичното изменение. В номинално изражение има доста пари. Въпросът е реално как ще се стигне до такава сума. Вместо това би следвало да се работи по политиката, да се спре политиката, която води до климатичните изменения и най-напред субсидирането на изкопаемите горива. 330 милиарда евро годишно се изразходват по формата на субсидии за изкопаемите горива. И като говорим за зелен фонд, е, е, там за такива суми въобще не може и да се говори. Смятате ли наистина, че бихте постигнали резултати е, по парижката договорност, след като е, е, е, се натъпвате на такава огромна съпротива от, от онези, които са инвестирали огромни средства в, в, в нефтодобива, например. Благодаря. And now we can... Uh, Благодаря ви. И сега почнем, можем да започнем с, с първата група от отговори. Ще дам веднага думата на е, комисаря, но е, искам да ви напомня, че много колеги са се записали във втория кръг е, за въпроси. Така че след като чуем отговорите, започваме отново с въпроси към комисаря. Благодаря, господин председател. Благодаря и на всички, които участваха в тази дискусия и на тези, които казаха хубави думи. Да. В рамката на ОНЕ преговорите се водят изключително сложно. Това започна 92 та с конвенцията и както знаете в продължение на 3 години не се постигаше съгласие 196 държави, е, е, които имат различни е, виждания и са ръководени от различни ценности. Естествено, това затруднява нещата и затова не може да се върши един пакет от 100%. А, същевременно в Париж поради развитието на нещата междувременно и е, обстановката по места, е, нещата тръгнаха малко по-добре. Но много важно е, естествено, е, е, да имаш амбицията и да поставиш летвата по-високо. Е, ние, естествено, е, трябваше да се ограничим в спектъра на нашите амбиции. Имаме много повече е, приоритети Естествено, че са включени и корабоплаването, и морската среда, и въздухоплаването. Ние имаме една ясна позиция по отношение на морската среда по отношение на въздухоплаването, но не винаги можем да се надяваме на подкрепа от партньорите, с които преговаряме. Естествено, аз съм съгласен с това, че трябва да прекратим субсидиите. Няма никаква логика в това да искаме да намаляваме парниковите газове емисиите CO2 и да успяваме там, а да не можем да а, е, постигнем споразумение по отношение на корабоплаването и въздухоплаването. И колкото по-скоро го направим, толкова по-добре. Е, да, вие цитирате един параграф а, е, а, в който а, би трябвало всъщност а, да се подразбира и а, а, включването на тези два сектора, но само около 50% от страните всъщност а, бяха склонни да предприемат едно такава а, споразумение а, и до 2020 година очевидно няма да успеем. А, изключително важно е, естествено, по отношение на а, постигането на договорености да спазваме сроковете и естествено да се ръководим от реално възможното. Много е сложно. И какви са полуките от Париж? Те са две. Трябва да постигнем пълно единодушие първо в рамките на Европейския съюз, помежду си, е, аз успях да помогна естествено в това отношение малко, но ето, че Люксембургското председателство успя да постигне това единодушие между държавите членки. И ние подкрепихме с, единодуш... с единодушие и мандата за преговорите. И поставихме на масата тези 1,5%. Е, но в крайна сметка имахме един единодушно гласуван мандат, подкрепен от всички. И освен това, е, не става дума само за единния съюз, е, но и за всички, така да се каже, служители, които участваха активно по време на цялата сесия на КОП-21 и най-вече последния уикенд, когато постигнахме този резултат. Секретарията работи много активно. Секретарията на Люксембург работеше с страна по страна, защото са ни необходими и останалите страни, необходими са ни развиващите се страни. С Китай, естествено, преговорите са сложни но трябва да говорите не само с Китай, трябва да говорите и с Гана, и с е, Южна Африка и така нататък. И с е, европейските държави. И е, естествено, всяка страна е важна. Подкрепата, обаче в рамките на Европейския съюз и единодушието беше много важно ние всъщност не постигнахме споразумение, така да се каже, още в началото, а постепенно го изграждахме. Но, както и да е, постигнахме това споразумение. Нека да ви кажа, че с крайна сметка до този момент разполагаме с много амбициозно споразумение, най-амбициозното споразумение до сега, но същевременно ни е необходимо и съответното законодателство да, все още го нямаме това законодателство. Инак, така да се каже, споразумението гарантира нещата до 40%. Но комисията трябва сега да внесе необходимите законодателни предложения, за да постигнем именно тези 40% реално. Земеползването горското стопанство, селското стопанство. Съществуват много съществени интереси в, по отношение на горското стопанство. Госпожа Вишневска говори за това, както и господин Екхалт. Естествено, горско стопанство, механизма за земеползване ще трябва да се включат много активно в усилията ми. Ще посетя Полша през януари, след това ще посещавам и други държави членки и ще говорим именно по тези въпроси с колегите на място. was remembered. So I will start country by country discussing. Така че започваме е, преговорите и обсъжданията с всяка страна отново. Държавите членки трябва на национално равнище е, да положат е, много усилия. Не, не мислете, че е толкова лесно да се постигнат въпросните 40%. Не ще бъде изключително трудно цялото това досие, целият пакет, бих казал, по отношение на механизма за е, земеползване. А, и естествено, че нещата се свързват с Париж, но ние е, отново ще правим преглед на постигнатото. 40% намаляване на емисиите до 2300 в крайна сметка се е, градят на е, намаляването е, и целят това намаляване на покачването на глобалната температура с 2% и под 2%. До 2050 вече сме очертали пътната карта, за да постигнем тези 1,5% споразумението е предвидило и клауса за преразглеждане. И ние съответно ще адаптираме мерките. Нуждаем се от оценка на въздействието по отношение на енергийната ефективност и нашата директива за енергийна ефективност. И трябва да имаме предвид различните нива на амбиция но преди да погледнем заключението от оценката на въздействието, не можем да определим съвсем ясно нивата на амбиция. Но как ще постигнем тези 50%? Да. Аз не съм променила мнението си А, ние е, имаме е, вече готовност да постигнем е, целите си за 2020 година, така както имахме тази готовност и през 2003 и 2004. Но прави са тези от вас, които казват, че е необходима повече прозрачност. Да, и че в крайна сметка, възоснова на тази прозрачност, постигнахме този добър резултат в Париж. Важно обаче е какво ще стане сега след е, е, Париж за 2018 е, е много ключова година. Е, Парижкото споразумение не влиза в сила през 2021 е, година. Не. 2018 година ние ще направим отново прегледа, ще направим оценка на глобалното развитие в света е, и ще видим е, как е, точно стоят нещата с нашето ниво на амбиция, с нашият принос. Ние сме във всеки случай обладани от желанието да постигнем нещо амбициозно, нещо добро и балансирано. И аз много се надявам на подкрепа от страна на парламента. Няколко думи във връзка с влизането в сила на споразумението и правната задължителност на споразумението. Да, правно обвързващо е задължението да предприемем необходимите мерки, за да постигнем приноса, за да намалим е, емисиите и е, не бихме желали само частично да постигаме е, целите, които сме поставили. Има страни, които са се ангажирали именно с определен принос – и всяка е, договаряща страна трябва да е, изпълни е, задълженията си по този национален принос, за да постигнем целта и същевременно да търсим баланса между правно обвързващите е, е, клаузи и а, желанието и декларациите в рамките на а, а, ОНЕ. От една страна имаме споразумение, което задължава а, и а, Обединените нации да поддържат въпросното ниво на намалени емисии и а, Същевременно си даваме определен а, срок за постигане на тези цели с един междинен преглед. Имайте преди, че в крайна сметка истинския пробив в Париж бе постигнат през последните два дни. Нека да хвърлим поглед на споразумението. Всичко това естествено е обсъдено на равнище държави членки с някои от държавите е, смятаха, че а, че само а, държавите а, е, а, е, могат а, е, да а, постигнат, така да се каже, споразумение помежду си, а не а, Европейския съюз като обединение на а, държавите членки. Споразумение по отношение на а, влизането в сила. Така че е, в момента, е, в крайна сметка, 25 са на е, страните, е, за които е, има постигнато такава споразумение, но тук са и големите играчи, и тук са големите емитори, е, не само Европейския съюз, САЩ, Китай. Е, голяма част от е, държавите няма да ратифицират споразумението 150 е, лидери е, на държави, е, представени в Париж, говориха в началото, но в крайна сметка тези, които ще ратифицират споразумението, не са толкова на брой, колкото броя на участниците. Well, on, on, on, the, on, the, theme, on, the, on the theme of finance, at the moment... Що се отнася до финансирането? В Копенхаген обещахме 200 милиона от името на донори за смягчаване на въздействието. Много се говореше между развиващите се и развитите страни дали ще се изпълни този ангажимент – на един голям економически форум в САЩ беше взето решение да се установи методология за измерване на финансирането за климата, защото нямаше яснота. Какво е за адаптиране, какво е за смягчаване на въздействието, какво е какви са частните средства, какви са публичните средства и с тази методология се оказа, че добавяме 16 милиарда към тези 200 милиарда. Какъв е основният проблем? Голяма част от средствата отиват за смягчаване на въздействието, а не за приспособяване. И ето защо в Париж имаше някои идеи да се придвижим малко повече към това приспособяване. Имаше идея в Париж съответно да имаме 50% за смягчаване на въздействието и 50% за приспособяване. Основният дебат в Париж беше пределно ясен. 100 милиарда ще има. И тези 100 милиарда ще бъдат дадени от развитите страни след 2020 година. Освен това, казахме, че всички страни, които имат финансовата възможност да подкрепят развиващите се страни, трябва да се присъединят. Тук става дума за Китай, Сингапур, Корея, и някои други държави, които в анексите не се наричат развити страни. Това са новопоявяващи се економики. Те стават свидетели на голямо увеличение на БВП всяка година. Те ще се присъединят към донорите и през 2025 година ще трябва да има нова цел – Държавите членки на Европейския съюз казаха, че ще дадат още повече пари. 56% беше това, което обещахме през последните години. 4,7 милиарда в конкретно измерение. Страни като Германия, Франция, Великобритания, поеха ангажимент да дадат още повече пари в бъдеще. Благодаря, господин комисар. Казва председателя, започваме с втория кръг от желаящи да се изкажат. Моля ви да се разпростирате в не повече от минута, минута и половина. Започваме с Карл Хайнц Флоренц. Да, благодаря, господин комисар. С удоволствие ще се присъединя към всички, които ви похвалиха днес. Френският външен министр изигра много важна и много хубава роля. Това трябва също да се отбележи. Да се отбележи, а също и вашите дългогодишни е, сътрудници, които имат, така да се каже, исторически опит е, с КОП, е, участваха много активно и е, това вече показва, че ние е, разполагаме с една определена структура. Е, да, по този начин всъщност се създава тази мрежа, която притиска малко държавите членки и те са принудени да действат. малко преди коледа няма да започна естествено с трудни въпроси и няма да притискам никого, но все пак а, не би трябвало естествено много бързо да се ратифицира. Изключително важно е обаче да се е, мисли за е, това, че в държавите членки трябва да започне изпълнението. Е, аз много разчитам е, на вас, именно, че ще форсирате нещата и ще накарате и всички от тези, които са склонни да се бавят, е, да е, поемат своята част от задачата. Весела коля да ви желая. Господин Парньо. Euh, благодаря. Господин председател, уважаеми колеги, браво на комисаря, благодаря ви за действията, благодаря ви за положените усилия в тези две седмици. Вие станахте героя на КОП-21. Това може да се види и по присъствието на ученици от Северна Франция. Тук те искаха да дойдат и да видят на живо комисар Каняте. Трябваше да удовлетворя тяхната молба. Доклада, който изготвих и който беше одобрен от парламента, преди няколко седмици, задава още повече действия, които трябва да бъдат осъществени спрямо споразумението. Голяма част от текста на моя доклад всъщност е част от споразумението. И всичко това показва колко е полезна нашата работа в парламента. Има три момента, които трябва да имаме предвид в това отношение. Първо, редица от наблюдателите, в това число от НПО, изпитват известни съмнения, що се отнася до поставените цели и до, и до прегледа на националните ангажименти с потвърждение към 2020-2025 по доклада на ООН е от 2018. Не смятате ли следователно, че предстоящите години до 22-та конференция в Маракеш – следва да бъдат посветени на е, усилия за постигане на всички национални ангажименти, така че да се потвърди наистина е, постигането на тази цел за градус и половина. След това зеления фонд 100 милиарда долара годишно. Бихте ли могли да уточните конкретно финансовите механизми, които бихме въвели в Европейския съюз, за да можем да участваме в този фонд? И на трето място накратко, промяната на така наречената економическа парадигма, тук говорихме за субсидирането на изкопаемите е, е, енергоисточници. Наистина, трябва да работим за кръговата економика, да работим против хранителните отпадъци, възобновяеми енергоисточници, енергийна ефективност, е, устойчиво земеделие и така нататък. Бихте ли ни дали някои насоки, наред с кръговата економика, какви намерения имате за по-нататъчните години, по-нататъчната си работа в това отношение. Благодаря, господин Фария. Благодаря, Sr. Комисар Каньете. Благодаря, господин председател. Добър ден, господин комисар. Поздравления за положените усилия в рамките на КОП-21 и благодаря ви за подкрепата, оказана на делегацията на парламента. Както вече подчертаха колегите, въздушния сектор и сектора на морския транспорт бяха изключени от текста на споразумението, макар че имаше натиск от страна на парламента и от ваша страна. Знаем, че Международната морска организация не желаеше да сътрудничи. Аз попитах един техен представител, зададох му редица въпроси. Той не пожела да отговори, не се чувстваше комфортно. Искам да попитам каква ще бъде позицията на ЕС относно ограничаването на емисиите в тези сектори. Ще може ли да се включи е, сектора на морския транспорт в прегледа на схемата за търговия с емисии? Освен това, не смятате ли, че би трябвало да се наложи данък върху въглеродния двуокис в европейските пристанища на килограм. Може да има фонд за компенсации, който да се управлява от комисията и от превозвачите. И превозвачите могат да използват средствата, за да инвестират в чисти технологии. Това е едно предложение. И по същия въпрос, не би ли трябвало да се позволи на операторите да избират между двете налични системи. Благодаря. Господин Афронте. Грасия, президенте. Уна una Благодаря, господин председател. Няколко въпроса и един коментар в началото. В споразумението думата възобновяем се появява само веднъж. В преамбилните точки се говори за устойчиво развитие, никъде не се говори за отстраняване на въглерода и за други ценни стратегии. С други думи, няма стратегия за постигането на най-важното. Като си има предвид, че около масата имаше 196 държави. Това е положителен резултат, съгласен съм, но в едно такова споразумение винаги трябва да има компромис. Казахте естествено, че не може да се получи максималното. И ето защо нашите очаквания доста се снижиха. Мисля, че трябваше да бъдем малко по-амбициозни. И сега към въпросите така наречената декарбонизация, отстраняването на въглерода. Имаше очертан механизъм за улавяне на въглерода, но тук не се засягат само горите. Има технология за улавяне и съхранение на въглерода. Тя обаче е, води до много сбръчени чела у учените. Какво ще кажете за новите технологии? Има ли някакъв напредък и оценяваме ли достатъчно добре рисковете? Втория ми въпрос. Много говорихте за това, че споразумението е правно задължително. Е, не разбирам обаче какво ще стане, ако научните среди не се съобразят с това споразумение. Какво точно означава правно задължително? Благодаря, господин Балцо. Микрофон. Оратора говори без микрофон. Fölkeltenem a kérdést, hogy mi volt az Európai Unió fő cél. Благодаря. Един въпрос. Каква беше основната цел на Европейския съюз на тези преговори? Да покажем още веднъж, че сме водещи в усилията за справяне с измененията на климата. Мисля, че това не може да е цел сама по себе си. Какво глобално постижение се, опитаме да, се опитваме да осъществим. Има ли ангажименти, които да задължават Китай и САЩ да направят нещо конкретно. Сега празнуваме, но какво ще стане, ако през 2016 година в Американския сенат има мнозинство на републиканците и има президент, който да е против политиките на Обама? И на следващо място тези 100 милиарда, които са обещани от развитите страни за климата. Китай не се включва в тези страни. Те ще получат ли тези е, част от тези пари от тези 100 милиарда или с други думи като член на Европейския съюз Унгария ще финансира Китай а Китай е втората най-голяма економика в света. Тя инвестира милиарди на много места. Трябва ли ние да ги финансираме? Господин Белет. а, пардон. <laughs> yeah, sure. okay. Thanks very much. Господин Белет, благодаря. Благодаря и на колегата, който ще се изкаже след мен. Благодаря на комисаря за това, че дойде. Надявам се, че ще имате време и за почивка, за да се отспите. Искам да почетая нещо забележително. Често съм ви критикувал тук, говорихте за изслушването преди една година и тогава ви критикувах, не съм забравил, сега обаче тона се промени и вие получихте статут на светец, едва ли не. В споразумението с известна доза критика се казва, че трябва да се върви към глобална система за търговия с емисии или СТЕ. Текста не е особено ясен, завуалиране ще отнеме време осъществяването на една такава идея. Искам да попитам ще инициирате ли едно такова развитие към глобална СТЕ? Ще работите ли за сътрудничество, защото е много важно за нашата промишленост да убедим всички, че ние сме на правия път, що се отнася до схемата за търговия с емисии. Благодаря и сега господин Петерле, Благодаря, каза господин Петерле. в Париж. Не само, че изковахме това споразумение, но и станахме свидетели на принципа повече Европа. Така че поздравление и благодаря ви за ангажираността. Да се надяваме, че ще има промени, само че изпълнението на целите ще го видим на практика, само ако имаме цялостни стратегии. За мен тук се крие една голяма възможност, особено що се отнася до партньорските споразумения, най-вече с Индия, Китай и други държави. Нека да спомена Индия още веднъж. Изглежда в Индия ще има дълготраен економически растеж който обаче не е придружен от цялостна екологизация. Ако искаме да избегнем в Индия да не се случи това, което се случи в Китай, трябва да обърнем внимание на индийската економика. Участвах в разговори с е, представители на Индия, срещнахме се с тях в Страсбург и мисля, че онова, което чухме от тях, много прилича на онова, което чуваме и от вас. Още нещо по отношение на изкопаемите горива. Индия вероятно няма да спре да използва въглища просто за една нощ. Въпросът е каква технология ще се използва там, за да е, се заложи на нещо друго, а не на въглищата. И какво ще направи Европейския съюз за това отношение? Thank you, uh, Chair. Thank you, Commissioner. Следващия оратор, господин Данс. Много пъти вече беше казано, че се справихте отлично. Нека да кажа и от името на Великобритания, и от свое име, че е, много беше постигнато. Това го казах и в пленарна зала миналата седмица. Голямо постижение за Европейския съюз. Няколко думи за натиска, който можем да окажем е, върху други държави от света, особено що се отнася до така наречения национален принос. Какви планове има комисията и по отношение на държавите членки, защото има държави членки, които имат законодателство, което ще им попречи да постигнат тази цел от е, градуса и половина. Какво ще направи комисията, за да смекчи малко въздействието на националното законодателство в тези държави членки, там където то пречи за постигането на целите? Благодаря, господин Хюитема. Благодаря, господин председател, уважаеми господин комисар. Два въпроса относно селското стопанство. На първо място, до каква степен комисията смята, че трябва да заложим на нови практики, иновации, нови технологии, като така нареченото прецизно замеделие или пък развиването на нови е, видове растения, трябва ли да се заложи на качеството на почвите, за да се приспособим в крайна сметка към изменението на климата и какво е точно задължението, което трябва да поемат хората от сектора. На второ място, е, Европейския съюз е, има много конкретни мерки, които очертава в така наречените декларации за националния принос – това означава ли, че ЕС вече има по-добра идея за политиките, които искат да бъдат осъществени с това отношение? До каква степен и кога можем да очакваме законодателни мерки, насочени към селското стопанство? И кой ще бъде инициатора на тези е, мерки? Вие, господин Тимерманс или някой друг? Благодаря, госпожа Кюлонен. Kiitoksia puheenjohtaja, kollegat, hyvä komissaari. Благодаря, уважаеми колеги, уважаеми господин комисар. И аз ще задам въпрос относно сектора на транспорта. Не се очудвам, че този отрасъл не желае да участва в цялото това начинание. Искам да ви попитам как, господин комисар, възнамерявате да разговаряте от тук нататък с комисар Булч, с представителите на съвета и с други хора от комисията, за да може сектора на транспорта да даде своята дан. Тъй като транспорта много допринася за измененията в климата и не можем просто да го оставим така да си прави каквото си иска. Европейския съюз и тук трябва да е пионер. Благодаря, господин Хойслинг. Я, ich ми mich да, аз също бих искал да се спра на селското стопанство, господин комисар. Е, не намирам много текст е, за селското стопанство в споразумението, а също времено това е един от е, причинителите на е, промените в климата. Е, не, че смятам, че можем в крайна сметка да постигнем всичко, което сме набелязали единствено чрез селското стопанство, но все пак си мисля, че селското стопанство допринася за емисиите особено като имаме предвид животновътството, емисиите на метан, така че около 22 милиона хектар соя е, са площите, в които е, е, се произвеждат и <laughs> до голяма степен не само необходимите зърни култури, но и вредните емисии и в това отношение можем да се сравняваме с Америка. Така че струва си, може би, да помислим за това как ще е, намалим емисиите от метана в животновътството, как ще намалим и емисиите от е, културите, които засаждаме, е, би трябвало в крайна сметка да създадем нови системи за озеленяване, за затревяване на площите, за поддържане на почвата. И трябва още нещо друго да имаме предвид. Подземните изкопаеми, те не, не могат да се заместят изцяло от биогоривата. Тъкмо обратното всъщност става ясно всеки ден. Ще трябва да помислим обаче за разрастване на сектора на биогоривата и то всеки ден би трябвало да правим стъпка напред. Благодаря. Госпожа Еви. Благодаря. Напълно подкрепям казаното от господин Хойзлинг. Надявам се, че комисаря ще може да отговори на неговите въпроси. Аз ще говоря за схемата за търговия с емисии. Имам притеснение относно използването на пазарни инструменти за решаване на екологични проблеми, както и използването на някои модели, познати като ограничаване и търгуване. Международният начин да се осъществи тази система, позната като cap and trade, ще доведе до там, че ще се търси удобството и няма да има необходимите структурни инвестиции с цел намаляване на емисиите. Това от своя страна ще доведе до обезмисленето на цялата система за изтеглянето на кредитите за по-късен етап. Затова искам да попитам. Ще намерите ли някакви альтернативни начини за справяне с проблема с въглеродния двуокис. Госпожа Гардени, Благодаря. Искам да поздравя комисаря за положените усилия. Малко се притеснявам относно една тенденция, която забелязваме сега в комисията. Виждаме, че новодошлите винаги искат да се започнат разговорите от самото начало, като че ли не сме говорили по всички тези въпроси в продължение на години никога не вземате предвид вече осъщественото от вашите предшественици. Това е детинско поведение и то ме притеснява, защото онези от нас, които дълго време работят по този въпрос, бяха принудени да започнат от самото начало. Отново трябваше да се търси споразумение между 196 държави на тези срещи, познати като КОП. Вие не се доверявате по никакъв начин на това, което вече е направено. И по този начин преговорите никога не отбелязват действителен напредък. Бих искала да се обърна с молба към вас – Нека комисията да ни информира редовно за това какви са обещанията и ангажиментите на държавите членки. Освен това, кажете ни как ще гарантирате, че тези ангажименти ще бъдат изпълнени. Ако само се тупаме по раменете, няма да постигнем нещо, кой знае какво. Много колеги тук биха искали да видят още по-големи обещания. Европа не трябва да е изолирана. Можем да сме водещи, но само с крачка две пред останалите. Трябва да гарантираме, че другите ни следват защото иначе просто ще станем свидетели на индустриално опустиняване, а не само на екологично опустиняване. Господин Лучи. Благодаря, господин председател. Трудни са времената в Европа. Заключението от Париж показват, че когато Европа е единна, може да играе водеща роля в световен план. След всички тези постижения можем да се поздравим, но нека да не се отпускаме. Много трябва да се направи, за да станат думите дела. Затова три въпроса. Първо, ако трябва да се върнем към самото начало – в Париж работихме като екип. Комисия, съвет и парламент. Мислите ли, че тази работа в екип ще продължи от тук нататък? Ще продължим ли по същия начин? На второ място. Не смятате ли, че след Париж, за да се изпълнят обещанията, би следвало да се работи с по-голяма скорост по отношение на законодателството в парламента и в комисията. И накрая по същество. Какво смята да направи комисията, за да помогне на държавите членки да се изпълнят обещанията? <clears throat> Господин Селимович, благодаря, господин председател, благодаря на комисаря за това, че дойде при нас. Бих искал да ви поздравя за постижението, но имам и някои въпроси. Според така наречените национални декларации, би трябвало да постигнем 2,7 Тоест, отиваме на затопляне от между 2,7 и 3 градуса. Ако трябва да слезем до градус и половина, какво да правим, тъй като ще трябва да има драстични действия и реформи. Затова искам да попитам. Какво смятате, че трябва да се направи, за да се постигне това допълнително е, намаляване на температурата и кои държави ще положат още повече усилия от предвиденото? Мисля, че ние трябва да направим точно това свръхусилие, за да окоръжим, да насърчим инвестициите в екологично чисти технологии. Инвеститорите обаче, инвеститорите не са слепи. Те виждат, че говорим за градус и половина, но увеличаваме потреблението на въглища в Германия. Говорим за Северен поток Франция и Испания не могат да се договорят за износа на слънчева енергия и така нататък. Какво въздействие смятате, че оказват всички тези сигнали върху намеренията на инвеститорите да вложат парите си в екологично чисти технологии, за да стигнем до този градус и половина? Благодаря, господин Гизеке. Благодаря, господин председател. Благодаря на комисаря. Аз също го поздравявам с успеха. 196 държави и подписано споразумение, това наистина е, е невероятно постижение. И ето, че днес разполагаме вече с споразумение е, което има правно обвързващ характер, но е, естествено нормите, националните норми за намаляване на емисиите не могат да бъдат, е, така да се каже, сравнима величина. Ние се раз... нуждаем от прозрачност, нуждаем се от сравними стойности, говорим за опазване на климата, за цели свързани с намаляването и също времено имаме е, е, една цел до 2020 година намаляване е, и то брутно намаляване за промишлеността с 20%. Така че въпросът ми е как точно според вас трябва да изглежда сътрудничеството с ресора на госпожа Бенковска. Господин Суица има думата. Благодаря ви. Е, благодаря на господин Каняте за цялата извършена от него работа в Париж и е, преди това. Но след това трябва да кажа, че съм много удовлетворена, че така наречената климатична дипломация вече действа. Европейската външна служба те първа трябва да извърши много работа в това отношение. Споразумението ще влезе в сила след като бъде ратифицирано от 50% от онези, е, които е, отговарят за 50% от самите емисии. И ако споразумението е обвързващо и подлежи на преглед веднъж на 5 години, толкова по-добре е. Но въпросът ми е такъв. Той бе зададен и от други колеги. Какви санкции са предвидени <coughs> срещу страните и търговците, които не изпълняват задълженията си. Това е въпрос, е, който е, представя интерес за е, мнозина от нас. Може ли да отговорите? И как по-конкретно ще наблюдава Европейската комисия изпълнението на споразумението? Благодаря, госпожа Магинес има думата. Благодаря. Благодаря ви, господин комисар, и поздравления. Вие, предполагам, сте запознат. Що се отнася до селското стопанство, за, с разногласията в нашата комисия между така нареченото природосъобразно биологично земеделие от една страна и новаторството от друга. И в споразумението се говори за тези неща, говори се и за продоволствената сигурност. Така че как ще се свържат европейската политика, с общата селскостопанска политика, с евентуалната и ориентация, като вече се съдържат някои мерки, свързани с климата, от една страна и, и парижката договорност от друга. И за напред какво смятате да правите? Благодаря. Благодаря. Уважаеми господин комисар, дългичък списък се получи. Не, проблема е не, че е дълъг списък, а че въпросите са трудни. Но, нека най-напред да благодаря на, на почитаемите депутати и, и, и нека кажем първо, че френското председателство извърши а, е, отлична работа. Не само господин Лоран Фабиус и неговите сътрудници, а и президента Оланд. С тях се работеше отлично. Те изслушваха всеки го. Процесът беше напълно прозрачен поради което успяхме да постигнем и такава амбициозна цел. От друга страна, пропуснах, за съжаление, да кажа и нека потвърдя, отличната работа е извършена от двата екипа. На Люксембургското председателство и на Генерална дирекция климат в комисията. В живота си съм работил с много и много екипи и, и за първ път виждам а, а, а, такава сплотена решимост от страна на, на колегите. Преговорите приключиха 5-6 часа сутринта. В 8, т.е. всеки ден съответно, в 8 часа, 2 часа по-късно, докладът за извършената предния ден работа беше готов. Така че, на, наистина, е, забележително работих. Е, и, и да не говорим за известията на самата комисия. Знам от опита си в своята страна, че не малко работа вършим, но не я, не я разгласяваме. Е, и комисията работи в това отношение е, отлично. Така че гражданството да е осведомен. Да, въпросът за ратификацията. Сега, комисията не бърза. Е, държавите членки имат различни процедури и в националните парламенти ще се проведат различни дебати. Нали? Защото става въпрос за, за ратификация, е, разбира се, и в Европейския парламент. И да ви кажа е, нещо. Последното изменение на протокола от Киото все още не е ратифицирано от всички държави членки. Значи до Парижката конференция не, не успяхме да постигнем пълна ратификация на, на, на протокола от Киото поради вътрешни проблеми в Европейския съюз, е, продължителна процедура в някои страни, политически затруднения в други. Аз съм с, очаквам да се ратифицира Киото и, и в това отношение ще, ще прибързам. Ако щете, за другото ще почакаме. Сега, проблема за тези споразумения е, че те са дългосрочни. И хората, които ще извлекат полза от тяхто изпълнение, е, ще бъдат хората от следващите поколения. Не ние. Става въпрос за, за е, работа е, за един век напред. Ето защо тук не става въпрос за, за, за решаване на проблема от днес за утре и следователно е, е, няма такава е, настойчивост, такава, такава неотложност на, на настроенията, от което пък и по-трудно се постигат политически споразумения. Сега парламентът, съветът, комисията и неправителствени, неправителствените организации, които са изключително важни, трябва да продължат да взаимодействат, понеже тъкмо това взаимодействие даде резултат. По измененията има, има много възможности да се прави равносметка. Първият важен етап ще бъде още Европейския съвет през месец март. На него ще се обсъдят евентуалните последици от постигнатото споразумение. След това 2018 е много важна година, тъй като тогава ще се направи равносметка в световен мащаб. И тогава ще трябва да видим докъде сме стигнали с политиката си Но. И, и, и значи между... Ако нещата останат по-старому, затоплянето ще бъде между 3,5 и 4,7 е, е, градуса по Целси. И това е, това е най-лошото. И това е средното. Нали? Ако, ако всички решения бъдат изпълнени, ще сме някъде на около 3 градуса. Което означава, че постигната договорен всъщност не, не ни върши работа за, за е, целта от 1 е, е, градус и половин. Така че през 2018 година те първа ще трябва да се преразгледат нещата и да се завишат целите. Междувременно ще видим как държавите членки изпълняват поетите ангажименти към 2020 година и, и останалата част от света. Господин Парньо пита за, за, за, за финансирането и, и за зеления фонд. Да, разбира се, трябва да, да привлечем 100 милиарда. Но това е общата сума. В това число с е, участието на държавите членки по климатичната политика и климатичната политика на комисията. Ще трябва да координираме най-вече защото адаптирането ще става най-вече с публични, с държавни средства. Така че е, Зеления фонд за климата е, и е, Световния механизъм за финансиране на мерки в околната среда ще продължат. Можем също така да използваме и фонда за адаптация по протокола от Киото. Значи финансови инструменти не липсват, но ще трябва да ги съгласуваме по-добре. Нали, онези, които е, са изцяло е, прерогатива на комисията и другите, които са на държавите членки. Е, когато правим равносметка, ще правим равносметка и на финансирането. Веднъж на 5 години всички финансови източници ще трябва да се отчетат и съответно получателите на средствата ще трябва да отчетат колко са усвоили и за какво. Така че прозрачност в това отношение ще има. засегнахте, господин Фария, и други въпросите за транспорт. И, ясно е тук, а, е, е, тези отрасли, които не са обхванати с националните ангажименти предвид своята специфика, Нали, една държава членка може да се ангажира за възобновяеми, е, за енергийна ефективност, за горско стопанство, но за транспорт е далеч по-сложно. Е, разбирате. Нещата не, не могат да, да, да се решават едностранно. Днес на нас се пада само 1,5% от световните емисии. Но намалявайки емисиите във всички други от, отрасли, и ако се изпълнят националните ангажименти, към 2050 година е, международното въздухоплаване и корабоплаване е, ще е, излъчва е, една трета Тоест относителният модел ще расте. Една трета от световните емисии. Така че рано или късно ще трябва да обхванем и тези отрасли. И, и, и, и ясно е, дори е, без а, е, изрично да е, да е казано, а, е, участието на, на, на банковите среди се, се, се подразбира. 2016 година, е, по-нататък, е, връщайки се на, на въпроса за, за мореплаването и въздухоплаването, ще бъде от значение и за тези отрасли. И ще трябва да се привлече ангажираността, разбира се, на световните им организации. Днес е, имах, имах разговор с, с ИКАО и е, се каза, че е, трябва да засилим е, дипломатическите постъпки пред Китай, Бразилия, Южна Африка, Саудитска Арабия и развиващите се страни. Трябва да изградим алианси, е, да, да привлечем съюзници преди да се запътим за Монреал. ИКАО е особена организация, не особено прозрачно управлявана и а, аз вече съм казвал, че трябва да привлечем парламент. Нали? Имайки предвид, че лека по лека е, на тези отрасли към 2050 година ще се пада една трета от световните емисии. Така че е, задължително парламентът е, трябва да, вклю... да бъде включен на всички етапи от процеса и да, да, да продължаваме вече така добре установената практика. Уважаеми депутата Фронте пита за, за конкретните подходи. Тоест, нали, е, е, договорили сме се, но как точно ще стане? Значи имаме го, имаме го споразумението и националните ангажименти за този, за всеки национален ангажимент има национална стратегия. 40% от ангажиментите се основават на възобновяеми, 30% на енергийна ефективност. Тоест имаме структура на националния ангажимент, отразяваща националната специфика. И, и един от, едно от усилията ни ще бъде насочено към това. Първо, е, преди всичко ние в Европейския е, съюз да си изпълним законодателството, което действа. Нали, по-амбициозни, нови, нови количествени показатели и така нататък. Но, но е, първата ни работа е да въведем цялото европейско законодателство е, в е, държавите членки. Не е приятно да се съдим е, поради бездействие на държавите членки, но и до това може да се стигне. И сега, какво ще стане, ако поетите ангажименти не бъдат изпълнени? Вижте, първо трябва да си подредим собствената къща. А, понеже знаете, по Киото имаме задължителни показатели и санкции. Какво стана? Само 38 страни е, е, са в Киото, от тях 28 са от е, Европейския съюз. Но, понеже става въпрос за широко международно споразумение и по аналогия, е, системата не предвижда наказателни санкции – но, но, но има система за установяване на отклоненията. Нали, няма, няма глоби или санкции, но, но има много институционални и, и процедурни е, механизми. Един многостранен механизъм на, на партньорски проверки и други, които да съдействат за е, придържането към поетите ангажименти. И в това се писва и е, процеса на преглед. Не бива да се подценява политическия процес, понеже е, неизпълнението на, на поет ангажимент ще има своите политически последици, и национални и международни, които не бива да се подценяват. Но и нали, да кажем, една страна изпълни до край своите ангажименти, други не но а, върху тях ще бъде упражняван а, обществен натиск, а, понеже а, е, е, проблемът вече е, е от значение за световното обществено мнение. Вижте, а, е, Китай се ангажира а, да достигне връх на емисиите си А, а, а, през, преди 2017 година. Но имайки предвид а, а, общия обем на, на емисиите, по-настоящем в Китай, Китай ще трябва да работи много усилено, за да изпълни този ангажимент. We need a level playing field in which everybody has similar levels of ambitions. Uh, there, there was uh, uh, some questions uh, relating to, to... Имаше после въпроси за промишлеността и за това как е, ще свърже международните ангажименти с нашата система за търговия с емисии. Вижте, в световен мащаб това е, това е добра тенденция. Има, има движение към световен въглероден пазар. Китай ще развие свой национален пазар в Съединените щати също се работи за това. В Корея. И други, и други страни, е, Швейцария и, и, и Европейския съюз скоро ще обвържат въглеродните си пазари. Е, така че това е, е ухоръжаващо. Нали, по, и, по, по тази е, причина, е, лека по лека ще можем е, да е, установяваме въглеродния отпечатък и на вносната продукция. Е, вярно е, до, до сега е, въглеродния пазар проявяваше редица е, е дефекти и недостатъци, но лека по лека го подобряваме и когато стигнем, разбира се, до световен въглероден пазар, е, е, игралното поле, така да се каже, ще се е, изравни. as with the rest of the commissions. I don't have a single problem with a single commissioner. Uh, and this college has a lot of, of cooperation. И трябва да ви кажа, че с колегите е, е, е, под координационната роля на заместник председателя Шевкович, с колегите комисари по различните ресори работим много добре. Питате ме в тази, връзка за селското стопанство. Аз с комисаря Хоган работя в тясно сътрудничество, наистина, за да видим къде се вписва е, селското стопанство и е, е, въпроса за земеползването и, и горското стопанство в, в тази връзка. И, и търсим именно най-добрия подход към горското стопанство. Е, с оглед ролята на, на гората като е, е съдържател, като, като е, възможност за улавяне на и съхраняване на, на въглерод. Има много положителен опит, впрочем, в, в Нова Зеландия, е, е, който можем да заимстваме. това отношение е, пред света има огромни предизвикателства. Трябва да бъде изхранено е, растящото население в световен мащаб. Европейския съюз е, е нетен износител. И аз съм сигурен, че е, е, те първа в рамките на общата селско политика ще говорим за климат. Eh, with national legislation, what's happening with, with, uh, with IMDC. What we are doing now is, is to, to see uh, if the... Сега, пак, пак за, за националните ангажименти. В Европейския съюз а, е, ние правим преглед на е, състоянието на изпълнение към момент. Най-вече по енергийната ефективност. Индия. Индия е много важна страна. Е, Индия се развива и економически бързо, настоява да използва въглища, но в същото време е, президента Муди е, разкри много амбициозни планове за енергийна ефективност, за възобновяеми и е, призова за трансфер на технологии, това число за подобряване горенето на, на въглища. За да, да, да не се разчита на, на традиционните е, стари е, електроцентрали. Но, но, но и въпроса за ОСВ, технически възможности за улавяне и съхранение на въглерода има. Ние знаем как да се парираме въглеродният двуокис и да го инжектираме под зем. Проблемът е за економическата ефективност. Не е изгодно, първо, и след това къде да го сложим този въглерод. Нали? Нали? Това, това също е, е въпрос. Но за да постигнем 1,5 градуса, наистина по-лесно ще бъде, ако развиваме ОСВ. Е, знаете, имаше някои проблеми в е, Великобритания напоследък, е, новините не са, не са добри. Но Канада, Австралия, Китай е, активно работят и ние поддържаме тесни връзки на е, техническо сътрудничество. Така, сега, и, значи, националните ангажименти и стимулирането на инвестициите. Само онези е, инвестиции, които, е, е, онези, онези национални ангажименти, които биха ни довели до постигането на целите в градуси по Целзи, са свързани с иновациите и с инвестициите. По-настоящем са ангажирани повече от 35 трилиона долара т.е. Е, пазара е готов да даде тези пари. Пазарни сигнали има. В регистъра на ООН има 170 страни, които са заявили е, е, намеренията си за по-нататъчно развитие на енергийната си структура. Така че знаят, знаят се инвестиционните възможности от една страна, от друга страна инвестиционните средства са на лице. Мисля, че почти отговорих. Да, един за, за отношенията между селското стопанство и околната среда. Ясно е, че е, ще трябва да поддържаме екологосъобразното замеделие. Когато бях министър в Испания, бяхме стигнали до е, милиона половина хектара. Важното е обаче потребителят да схване разликата. Има пазари в Европейския съюз, които държат на, на тази разлика. Други страни не така. Е, та ние те първа на общо европейско равнище трябва да направим повече. Сега, по биогоривата е, е, сме правили грешки в миналото, но този сектор има сериозни перспективи и комисията ще въведе съответното законодателство, опитвайки се да избегне старите грешки. въпрос за пазарните механизми и проблемите с СТЕ. В Париж е, е, много се постарахме да постигнем споразумение и постигнахме е, в отношенията с Бразил, в Бразилия. Така че в отношенията ни да са заложени пазарни механизми и, и да не останат нещата както до сега е, на хартия. Е, на следващите конференции ще трябва да доразвием този механизъм, така че той да е, е положителен. Питате отново за, за бъдещето на, на СЕТЕ. Имаме, имаме данни, аз ще ви ги предоставя е, за това каква е работата до сега по, по СЕТЕ и, и какво е извършено и какви са последиците. Госпожа Гърдини пита за последиците. Отново, имайки предвид, че механизмът на преглед е световен, общественото мнение ще накаже изоставащите. Малко са страните все още, в които общественото мнение някакси не се е определило. Да кажем Съединените щати, но дори, но дори не говорим за, за обществено мнение, по-скоро за политическия елит. И системата на равносметка, на партньорска проверка, ще стимулират. Има, има такива възможности. Но и друго нещо има. Заинтересованите страни е, е, се движат далеч по-бързо от политиците. Движението към енергийна ефективност, към е, възобновяеми енергоисточници вече са реалност. И, и струва ми се, ще бъдат преизпълнени националните ангажименти. друг един въпрос. Ако нищо не, не направим, е, е, затоплянето ще бъде между 3,7 3,8-4,7. Е, Постигнатото в Париж не е достатъчно за едно и половина. От тук нататъка ще мислим как да стане. Първо в рамките на, на Съюза и оттам с останалата част и в отношенията с останалата част от света. Мисля, че с това отговарям на въпросите ви. Ако нещо е останало без отговор, ще ви пиша. Но ще, определено ще ви е, предоставя информация за постигнатите резултати от СТЕ в е, отделните промишлени отрасли. Благодаря ви. Благодаря, господин комисар. Мисля, че колегите са особено удовлетворени, удовлетворени от постигнатите резултати в Париж и мисля можем да приключим работата си за днес. Следващото ни заседание е насрочено за 14 януари. Весела коледа и честита нова година на всички ви!